Вчера е, във връзка с е, препоръката на комисията Юри да не възрази срещу делегирания акт във връзка е, с вчерашното заседание и поради това, че няма възражение срещу 24 часовия дедлайн, съобразно правило 105 препоръката се смята, че за приета и тя ще бъде обнародвана от